So good morning, dear colleagues. Добър ден, колеги. За мен е удоволствие да кажа добре дошъл на заместник председателя на комисията Домбровскис. За първи път е той тук тази година като комисар, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и капиталовите пазари. Разбира се, че не е съвсем за първи път сте тук, разбира се. Е, Имаме редовен диалог, който е много полезен и ефикасен. Днес ще се съсредоточим върху финансовите услуги, банковия съюз, съюза на капиталовите пазари. Както знаете, комисията излезе с нови предложения за законодателни актове в тази сфера тази година включително за необслужваните заеми и трансграничните плащания. Както знаете, комисията смята да излезе важни предложения едната седмица. Също така се напредва и по банковия пакет и правилата в целият пакет за намаляване на риска. Схемата за гарантиране на вложенията. Аз лично и тук, и в съвета изразих безпокойство, че като че ли не се движат нещата паралелно. а искахме да се върви заедно с поделянето на риска, да върви заедно с намаляването на риска за Съюза на капиталовите пазари. Особено финансовите услуги има напредик. Вчера гласувахме по Емир, Рефит 2. Вървят нещата напред с инвестиционните файлове. Ще продължим да работим по тези взаимосвързани въпроси. Господин комисар, заповядайте за встъпителни думи. Председателю, уважаеми депутати, искаме да говорим за по-гъвкав финансов сектор. прогнозата на комисията показва, че економиката расте експанзивно. Тази показва, че има и геополитическо напрежение. Това означава, че възможността за реформа е много малка. Трябва да стигнем до съгласие за това как да построим по-добра основа, Uh, uh, то основна част от тази работа трябва да приключим с Банковия съюз и да заложим основните градивни блокове на капиталовия пазар. Това ще бъдат първите две теми, по които ще говоря днес. В същото време, в момента търсим и нови възможности. По-специално искаме финансовия сектор в Европа да е пример за устойчиво финансиране. И трябва да работим повече в тази сфера. Това ще бъде третата тема, по която ще говоря днес. Нека да започна с Банковия съюз. Последния годишен доклад за Съюза ясно показва, че сме подобрили регулаторната и надзорна рамка за банкиране. За да може да се управлява банкова криза без да се наруши финансова стабилност, са нужни и други елементи. Нашия подход всъщност е да намалим риска и да има споделяне на риска. Тези елементи трябва да върват ръка за ръка. Първата стъпка трябва да бъде да се стигне до споразумение по банковия пакет от ноември 16 година за по-нататъчно намаляване на рисковете в банковия сектор – Надявам се и вашата работа тук на Симан и Хокмарк да приключи скоро. Важно е да се работи бързо, тъй като ако има закъснение, трудно ще стигнем до съгласие преди изборите до година. След това единия а, фонд за преструктуриране. Това ще даде възможност за повече доверие в системата. Нужна е яснота за схемата за гарантиране на депозитите. Очаквам да видя работата на Естер Деланге и докладчиците в сянка по възможни компромиси. През март излязахме с един пакет за необслужваните кредити или просрочените кредити. Това е един от основните проблеми. Закона вече, е, всъщност, натоварването намаля, но все пак е важно. В нашия пакет разглеждаме как се справят банките с това и как предотвратяват натрупването на такива в бъдеще. Надявам се работата по тези предложения да започне и във вашата комисия. Нека сега да премина към Съюза на капиталовите пазари. Capital, on on... Работим по проспектусите, по цифровизацията, но има и някои законодателни предложения, които са важни и трябва да бъдат прияти от съзаконодателите. Трябва да ускорим работата си, за да може тези предложения да стигнат до края преди едните избори в Европейския съюз. Обеденото кралство се очаква да излезе скоро и за това трябва да работим и още по-бързо. По-специално искам да се съсредоточим върху три основни изменения на Съюза на капиталовите пазари – първо, искаме потребителите и инвеститорите извлекат полза от единния пазар, благодарение на финансови програми. Един важен пример е предложението от юни за пан-европейски продукт за пенсии. Благодаря на София Индвелт и докладчиците в Сянка за ангажимента в тази посока. Надявам се да излезете с позиция по тази тема преди лятната вакансия. Преди няколко месеца излязахме с някои други предложения за европейски продукти, които са свързани с лиценз за краудфандинг, за покритите облигации и трансграничното разпределение на инвестиционни средства. Също така излязахме с предложение всички европейци да могат да правят трансгранични плащания в евро за една и съща цена, както при техните лични валути, национални валути. Всяко едно от тези неща трябва да бъде прието в настоящия мандат и се надявам работата да започне бързо. От наша страна ние с удоволствие ще ви помогнем. Следващата седмица този списък ще бъде допълнен с законодателно предложение, което ще даде възможност да се развият ценните книги, които са <clears throat> обезпечени с облигации SBBS. Тези ценни книжа ще дадат възможност за диверсификация и интеграция в финансовия сектор на Европа и ще ем, отслабят ем, проблема с ем, банковите суверенни плащания. Тези, това предложение няма да включи предложение в регулаторното третиране на а, националния дълг. Второто измерение а, всъщност е надзор върху капиталовите пазари на Европейския съюз, така че да се хармонизират правилата на практика, а не само на хартия. Искам да поздравя Данута Хубнер а, за бързото приемане на доклада на нашата по нашето предложение за укрепване на надзора на централните контрагенти. Това е пример за това как парламента проправя пътя, върви преди съвета и показва на държавите членки как да работят. Надявам се парламента да води водеща роля и до края на този законодателен мандат. Нашата комисия също така излезе също с един доклад за рефит на Емир. По-рано тази година одобрихте доклада на Якоб Вон Вайтсакер и Кейт Суейнбърн за а, преструктурирането на централните контрагенти. Благодаря за което. Възнамеряваме също така да разгледаме отново функционирането на европейските надзорни органи. Нужно е тези органи да работят еднообразно и да могат да се справят с новите предизвикателства. Парламента знае колко е важно това за развитието на Съюза на капиталовите пазари. Очаквам вашия доклад и се надявам докладчиците да изготвят своите становища а, на време, за да се стигне до споразумение идната година. На трето място премахване на бариерите за задълбочаване на капиталовите пазари посредством по-прости правила и по-ясни правила а, искаме да се намали регулаторната тежест върху дружествата. Това е приоритет за нашето законодателство. Например, едната седмица ще предложим по-пропорционални правила за МСП, за да <clears throat> могат да бъдат е изготвен списък за пазарите на растеж на МСП. МСП са в крайна сметка гръбнака на нашата економика. Преминавам към третата част на встъпителните си думи. Те са свързани с новите възможности за финансовия сектор, какво, а кои са те, устойчивото и така наречено екологично финансиране. Това е важно по много причини и не само за финансовата стабилност, особено имайки предвид катастрофичните последици на климатичните изменения. Между 7 и 16 година економическите загуби от природни бедствия нараснаха с 86%. Затова приветствам подкрепата на парламента за много от действията по този въпрос, което е разписано и в доклада по собствена инициатива на Моли Скот Като. Следващата седмица ще излезем с първия набор предложения – на първо място ще започнем процеса на изготвяне на Европейска класификационна система за устойчиви економически дейности. Това ще помогне за да се дефинират критерии за бъдещи стандарти на Съюза, както и етикети за зелени финансови продукти, като например така наречените зелени облигации или инвестиционни фондове. На второ място ще излезем с предложение за това как онези, които управляват инвестиции от името на други, трябва да оповестят как включват устойчивостта в своите процедури. На трето място ще предложим да създадем нови категории репери, които дават на инвеститорите по-голяма информация за въглеродния отпечатък на тяхното портфолио. И накрая ще предложим инвестиционните фирми и дистрибутори да дават е, на всеки клиент е, съвети, свързани с устойчивостта. Този план за действие за устойчивост от март месец тази година съдържа още 6 действия. По-специално подкрепяме предложението на Петър Симон за е, така наречения Green Supporting Factor, който ще даде тласък на екологичните инвестиции и кредити. Ще дадем всичката необходима подкрепа, за да се намери най-добрия начин за изпълнение на тези предложения. И така, уважаеми депутати, една година ни дели от идните избори за Европейски парламент. Нека да се възползваме от този момент – Нека да предприемем действия сега. Можем да приключим това, което започнахме за Банковия съюз и Съюза на капиталовите пазари. Това е един от начините нашите економики и финансовия сектор да станат по-устойчиви и по-пригодни към а, работа в бъдеще. Благодаря. И аз ви благодаря, господин комисар, господин заместник председател за представянето на различни въпроси и инициативи, включително инициативи на Европейската комисия. Призовахте за поемане на отговорност и предприемане на действия. Мисля, че парламента ще отговори на това предизвикателство – ще приключим всички законодателни досиета. Те са взаимосвързани, поне така са замислени. Hope, uh, Екипа, който води преговорите, ще вземе предвид и този така наречен зелен фактор за устойчивост – много теми повдигнахте. Обеден съм, че тем, нашата дискусия ще бъде много оживена. Започвам с първи оратор Балц. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин заместник председател Домбровски, за това, че сте тук, за този структуриран диалог. Чудесно е, че минахте през всички основни теми, Както посочихте, стигаме до края на този законодателен мандат. Но като че ли повече работа сте ни изпратили, отколкото време ни остава. 20 законодателни файла, които трябва да започнат, което не включва предложения, които очакваме да дойдат, като например компонентите от финтек и плана за действие за устойчиво финансиране. Ще се съгласите с мен, че не остава избор за нас. Трябва да приоритизираме някои от досиетата. И този въпрос пряко се свърза с казаното от вас – кои теми вие, като отговорен комисар, бихте сложили на първо място сред приоритетите си? Кои файлове очаквате да бъдат финализирани през този период? Стигам до, спирам до тук, за да има време за отговор. Благодаря. Както знаете, аз мисля, че всички досиета ще завършим. Така че... Да, но ако се налага да приоритизираме... Ами вижте, например, за централните контрагенти. Това са сложни теми, но виждате как успешно, успешно се справихме с тях кратък. Обаче съвета бави нещата. Заповядайте. I uh, uh, certainly welcome uh, President Galtieri's uh, благодаря на казан... за казаното от председателя Гуалтиери, че ще се опитате всичко да приключите. Това ще бъде идеалната ситуация, която бихме подкрепили. И това искаме да се постигне. Ако трябва да се прави избор, крайна сметка всички предложения са изготвени по, разли... по причина, която ги прави основателни и важни. Има досиета, които от, от, от известно време се разглеждат. Завършване на банковия пакет. Това е важно. Това са и международни ангажименти по които, да речем, още до година трябва да може да се действа. Например, прегледа на европейските надзорни органи. За Съюза на капиталовите пазари, паневропейските лични пенсии, важно предложение – за развитие на капиталовите пазари – но не бива да се забравят и други файлове. IDIS. Нека да видим дали ще е възможно. За Съюза на капиталовите пазари. Споменах няколко думи по въпроса. Това са инициативи, които насърчават растежа, които ще спомогнат за финансиране на реалната економика економическия растеж. Следователно, трябва да си зададем въпроса колко полза може да извлечем. По новите инициативи за устойчиво финансиране и финтек, ние искаме да сме сред първите в борбата срещу климатичните изменения – има възможност да се види това на практика. Имаме предложение за трансгранични плащания. Ако искаме това да е така, за да има интеграция на финансовия сектор, интегриране на клиентите, това също е добро предложение. Видяхте, че аз приоритизирах но това не означава, че другите файлове не са важни. Но нека да започнем с този подход. Както го описа председателя Гуалтери. И след това да видим как изглеждат нещата реалистично. Да, благодаря. Знам, че депутатите работят много ефективно и ефикасно. Но вашата приоритизация може би включи всичко. А? Ще се занимаем и с NPL, извинете, с просрочените кредити. Говореше се, че нещо ще обявите. но няма да има така наречената мутуализация или общо поемане. Това е допълнителен инструмент, не променя цялата игра, няма да реши всички проблеми. Аз подкрепям едно такова предложение. Добре. Перванш Берес. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател, аз съм доста изненадана. Всички искат подкрепа от медиите, всеки смята, че неговото досие е, има абсолютен приоритет. Обаче съм много изненадана от вашия отговор на моята колега Балц, който е координатор на групата на НП и са до докладчик за реформата на агенциите за надзор в Европа. Когато отговорихте, вие не споменахте обаче неговото досие. Но, но, но, но. Не, не, не, не, не, не. Не го споменахте в този първи списък. За приоритетите, когато говорихте сред тези 20, въобще не го споменахте. Споменахте други неща, много досиета, споменахте трансграничното и така нататък, но не и преразглеждането на тези органи за надзор. Ако комисията не инвестира в това досие, за бъдещето на банковия съюз, на финансовите пазари. Това е изключително важно досие. И в момента то е блокирано. Не, пак казвам, не го споменахте в отговора. Споменахте го в началото, в своето изказване, но не в отговора на колегата. Говорихте за това, какво се случи с банката АБЛВ. И казахте, че нямате инструменти, за да извършите надзор върху системния риск при тази банка. Става дума за изпиране на пари. М ние говорихме с всички, които дойдоха тук в парламента. Даниел Нуи отговаря за тези пазари и през март месец той ни каза, всъщност тя ни каза, че за нея пътя е 32 член на тази система да бъде преразгледан. Вие не го споменавате това в писмото си, и е хубаво да се положат малко усилия. А... Това не е нещо допълнително. Има малко противоречие. Какъв е пътя според вас? А... И според вас как трябва да се върви? Можете ли да се ангажирате нещо да се случи до края на мандата? So a... Благодаря. Първата част от въпроса първо споменавам, споменах няколко елемента. Първия беше свързан с банковия пакет. Преразглеждането на СС. Това бяха трите първи елемента, които споменах, когато отговорих на въпроса на Бухард Балц. Мисля, че секретарята на ЕКОН също го отбелязал а, в своите бележки. Така че прегледа на органите за надзор на пазара, без споменат от мен. Аз очаквам вашия доклад и, както казах, <clears throat> нужно е да се спази срока, да се стигне до споразумение едната година, този законодателен мандат. Пак искам да го кажа, преразглеждането на органите за надзор на пазара е наш приоритет. След това различните инструменти. Имаше няколко банкови скандала в държави членки. Както е АБЛВ, тази банка, която споменахте, момента работим по това. Посредством директивата срещу изпирането на пари на европейско ниво. Има директива за това. Там ще има подобрена координация между компетентните власти. Освен това, Поканихме ЕЦБ, европейските надзорни органи и всички решихме да работим за това, как да преодолеем този въпрос, заедно с заместник председател Тимерманс и комисар Юрова. Написахме писмо на ЕЦБ и на тези надзорни органи да започне работа. Надявам се, скоро Директивата вече се обсъжда, така че можете да обсъдите промяна на 32 член. Ще разгледаме този въпрос заедно с ЕЦБ и надзорните органи. Става дума за реорганизация на процеса на ликвидиране на банките? Това е въпрос, който ще обсъдим. Very good. We advise also to give a look on uh, the way DCB is assessing some other provisions related to this article. Има разпоредби свързани с този член, които може да имат непредвидени последици. Бернт Благодаря, господин председател и добро утро, господин комисар. Една от законодателните инициативи, която споменахте, а, и свързана с импузите за растеж, а, това е, беше свързано с а, изискванията за надзор на инвестиционни посредници. Комисията казва, че трябва да бъдат изключени инвестиционните посредници от изискванията за а, капитала и да бъдат подложени на друг режим, ако не са важни за системата. Имам въпрос за средно големите инвестиционни посредници и изискванията за тяхната капиталова обезпеченост, която подлежи на изчисление с коефициент К. Възможностите са две. Ако се изчислява по този фактор К и са изпълнени съответните условия, то може към инвестиционните посредници да се, предво... да се приложи режимът като към банкови институции. А, от друга страна, а, може да се калибрира този фактор К според изискванията за стабилност. Европейската комисия предлага да се избере а, първата възможност, следвайки съвета а, на а, други организации, за да създаде еднаква, еднакви възможности за банките и за инвестиционните посредници. Но ние смятаме, че трябва да има анализ на пазарите, на финансовите пазари, за да се гарантира стабилност. Искам да попитам комисията каква е причината да искаме да бъдат изпълнени повече условия от страна на инвестиционните посредници от изискванията към банковия сектор. Защото ще стане така, че банките са по-защитени от законодателството, отколкото инвестиционните посредници. Питате ме за инвестиционните посредници и за прегледа на това предложение. А, ние предлагаме а, пруденциален режим на надзор а, върху инвестиционните посредници, който е по-пропорционален и по-съобразен с а, техните бизнес модели, особено когато те са по-рискови. Действително ние предлагаме да има разлика между а, такива инвестиционни посредници, които са важни за системата. В рамките на капиталовите изисквания те са разделени на три класа от 1 до и предлагаме да има различни режими за по-малките инвестиционни посредници и те да бъдат изключени от изискванията за капиталова обезпеченост. Така че от една страна да бъдат покрити рисковете, но от друга страна те да могат да влязат по-лесно в пазара и по този начин да бъдат изпълнени целите на Съюза на капиталовите пазари. Така че за по малките фирми ще има по-опростени е, правила и изисквания, отколкото за големите. А, що се отнася до системно важните инвестиционни посредници, то до сега няма доказателства, че не несистемно важните инвестиционни посредници ще бъдат подложени на по-строги условия. А, за сега няма такива данни и се надяваме това да не бъде така. Нашето предложение предвижда постепенно влизане в сила на изискванията към по-малките инвестиционни посредници. Ще обърнем специално внимание и на някои екстремни случаи. Така че се стремим да прилагаме принципа на пропорционалност и по отношение на инвестиционните фирми. Благодаря. Thank you. Лив Вирник. Благодаря, Лив Вирних. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, минаха 10 години от последната економическа и финансова криза и започваме да се чудим кога ще дойде следващата. Няма как да се предвиди това но трябва да сме подготвени. Доклада за световната финансова стабилност на ММФ, публикуван миналия месец, установи определени рискове в краткосрочен и дългосрочен план. Един от проблемите е синхрон, синхронното развитие на цените на жилищата. А, второ, увеличават се лихвите. И има надценяване на рискови активи. И накрая, цикличното естество на рисковото предоставяне на кредити. Вземайки предвид тези опасности, как можем да се подготвим за финансови сътресения в финансовата е, ни система. Европейската комисия също е на мнението, че се намираме в добро економическо положение в момента, в добър период. Економиката се развива, Държави, всички държави членки са в сравнително добро положение. Е, расте е, заетостта. Безработицата е под нивата, под кризата, преди кризата. Но, разбира се, винаги има някой черен облак на хоризонта. Не може да се очаква економическото развитие да продължи е, до безкрай. И за това сега е моментът да се погрижим за устойчивостта на економиките си, за да може финансовият отрасъл да е готов в случай на следваща криза. Вие пред... споменахте определени рискове, синхронното развитие на цените на жилищата, начина по който се движат цените на активите и други елементи. Този тип въпроси се разглеждат не само от Европейската комисия, но и от европейските надзорни органи и от съвета за системен риск. Някои от тези рискове въжат за Европейския съюз в по-малка степен, отколкото за другите напреднали економики. Например, факта, че а, има над надценени активи. При нас имаме по-малък проблем с това, но това не означава, че трябва да се изключат определени опасности и трябва да сме готови за тях. В финансовия отрасъл сме много по-добре подготвени, отколкото сме били в миналото за справяне с такива предизвикателства. Има много повече буфери, по-високи капиталови съотношения, по-високи съотношения на ликвидността, така че на... имаме някои защити и продължаваме да работим по регулаторните норми, за да завършим всички техни елементи. И така, в обобщение, следим рисковете, които изразихте и сме съгласни, че трябва да се действа сега, за да може економиката и финансовия сектор да са достатъчно устойчиви в случай на сътресение. Благодаря. Благодаря, Димитрис Пападимолис. Благодаря, господин председател. Господин комисар. Благодаря ви за предоставената информация. Позволете ми да ви задам един въпрос за моята страна, Гърция. Наближаваме се до края на третата и последна програма за Гърция. Това е последната права на един доста труден път, който Гърция измина. Всички участващи страни трябва да, се, да изпълнят своите задължения. Договорили сме се а, е, за определени стъпки, които трябва да бъдат приключени до 21 юни. Част от рамката, договорена от Еврогрупата през май 2016 и юни 2017 година, включва упрощаване на част от дълга. Трябва също така да се договорим по регламент 272 за регулаторния режим след меморандума. Ако това не стане, ако се забавим, това ще излезе економиката ни. Ще загубим време, а времето е пари. И така, моят въпрос е следният. Преди няколко дена стана а, ясно, че има някои проблеми с договореното упрощаване на дълга. Нещо, от което няма да пострада с нито на евро на европейския дънакоплатец. Вие обаче казахте, че това ще отнеме поне няколко месеца. Нещо, което даде много възможности за спекулации на касандрите, на тези, които сяват паника. Така че, моля ви се, заявете твърдо, Европейската комисия трябва да изпълни своя ангажимент на 21 юни. И също въпросът ми е какво ще стане, е, така че разликите между европейските условия и МВФ е да не доведат до допълнително забавяне на гръцката економика. Това е, е различна тема от портфела ми, но ще отговоря. Намираме се действително в края на гръцката програма. Тя като цяло се развива добре. Гърция е постигнала много добри резултати по фискалните цели, над предвиденото, както е беше и миналата година. И четвъртия преглед вече започна. Делегацията е в Атина и се водят преговори. Има ясен ангажимент от всички страни, от институциите, от гръцките власти програмата да стигне до своя успешен край. По-настоящем се обсъждат оставащи действия и един от тях е свързан с мерките за дълга. Преди няколко дена публично заявих, че работата по темата тече когато казах следващите няколко месеца, имах предвид май или юни. Мисля, че можем да го направим в този е, срок. И начина по който ще се действа е всъщност да се намалят а, да се намали тежестта на условията а, за обслужване на дълга от страна на Гърция. Тоест, реално, номинално а, няма да бъде намален дългът, а ще се променят условията. Споразумението трябва да бъде сключено до края на програмата. За работата с МВФ мога да кажа следното. Работим конструктивно с тях. МВФ участва активно в програмата до тук. Не чрез пряка финансова не чрез пряко финансово участие, но чрез допълнителни защитни гаранции. И така, Трябва да видим как ще продължим да работим с тях до края на програмата. Благодаря, Марко Вали. Грация, президент. Благодаря, председател. Имам два въпроса към комисаря Домбровски. Първо, за финансовия пакет. Доволен съм, че в доклада Симонс се говори, че е нужна гаранция и за малките и средни предприятия, и за зелените, устойчивите инвестиции, и за това колко е важно да се даде пространство на тези изисквания за капитала. Трябва да продължаваме така. В доклада УНС, който гласувахме за Банковия съюз, има една част, както и в други доклади за Банковия съюз в парламента, да в тази част се показват активите от второ и трето ниво, които съдържат европейските банки – не трябва ли да се направи нещо в тази посока? Става дума за един пазар между активност и пасивност 7 милиарда разлика. Докато 910 милиарда са непогасените кредити. Замерява ли Европейската комисия да направи нещо в тази посока и заедно с ЕЦБ и регулаторите да направят нещо? Говорихте за еврооблигациите, които са не не еврооблигациите, а ЕСБИС. Това са фалшиви еврооблигации, тъй като там няма мутуализация на рисковете. Искам да попитам, ако няма риск в тази стерилно, това стерилно предложение за споделяне на риска, не възниква ли един друг проблем в бъдеще, когато се очакват сътресения в еврозоната? Защото ако нямаме инструменти, които могат да управляват натиска на пазара, може да се окаже, че ще трябва да управляваме кризата с непопулярни реформи като, реформи, като девалвация на валутата. На последната си реч, драги, това и каза, търси решение за споделяне. Иначе, някоя държава при едните кризи може да се откъсне. Реформи не само за страните, но и за Европейския съюз, който трябва да разбере дали трябва да върви в една посока или пък отделните държави трябва да вземат решение. Благодаря. Uh, okay. um, uh, those, uh, on, on... Благодаря ви за въпросите. По първи въпрос. или по-скоро коментар за подкрепящите фактори, екологизация, социални фактори. Подкрепяме тези инициативи работим с докладчика Петър Симон, за да намерим конкретни решения. И що се отнася до подкрепата за екологизация, приемаме а, методите, които се предвиждат за малки и средни предприятия, що се отнася до капиталовите изисквания. Но трябва да имаме предвид потенциалната страна. Това, че дадена инвестиция е екологична, не означава, че тя е безрискова, така че предложението трябва да се калибрира много добре. По втората част на въпроса, всъщност имаше няколко въпроси. за третото ниво и действията за намаляване на проблемите, свързани с наследените активи. Доколкото разбирам, става дума за рисковете при търговията на банките. За това се предвижда регистъра на търговските сделки на банките да бъде обсъден в контекста на Базел вече такът разговори по темата. Ще видим как точно ще подходим, на това е част от нашето предложение. След това за суверенните облигации. А, действително няма взаимностяване на риска а, на този етап и а, ние а, търсим такова взаимностяване, защото това е добро пазарно решение. за да се справим с кръга а, банки и държави възможността трябва да е да се диверсифицират продуктите и да се предлагат облигации от всички 19 държави членки на еврозоната. Но има все още някои безпокойства във връзка с това предложение, защото има държави членки, които се безпокоят, че това може да е първата стъпка към овзаимностяване. Други се безпокоят, че това е първата стъпка към промяна на нормативната база за експозициите на държавния дълг. Ние казваме, че това не е така и настояваме предложението да бъде оценено спрямо собствените си силни страни. Bernard Monod. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, bonjour. Dans la... Благодаря, господин председател. Господин заместник председател на комисията, добър ден в войната в економически план с Съединените щати. Независимо от това какви са политическите участници, мерките създават проблеми с, за европейските фирми. 9 милиарда отидоха в БМП Париба. Американските мерки са срещу Судан, Иран и Куба и не е подходящо да се прилагат срещу БМП Париба. През феврали 2008 година беше, бяха предвидени репресивни мерки срещу БЛВ това е системна банка под надзора на механизма за стабилност. Госпожа Бересия я спомена. И също така се предприеха произволни санкции срещу руски фирми, включително производители на аламини. И така се увеличава опасността от неизпълнение на диска, на между... неизпълнение на дълга на международните пазари. Едностранно американската администрация наложи санкции срещу Иран и отново европейски фирми има опасност да бъдат наказани или да пострадат поради произволни мерки на трети страни. Нека да ви припомня срива на Енрон, например, през 2000-та година какъв е системния риск а, при срив на голяма автомобилна фирма или голям, а, голям доставчик на енергия в Европа от системно значение а, поради такива външни мерки. Все още не са предприяти достатъчно силни подкрепящи мерки, независимо от директивата ни за банковия съюз. Предложението, което правите, всъщност не отговаря на действителността на системните рискове. Съединените щати са голяма заплаха за Европа. Европейската комисия разбира ли това? И когато говорим за системен риск, в Европейската Централна банка взема ли се предвид тази заплаха за Европа? Uh, well, uh, uh, on this, um, uh, indeed, it's um, uh, uh, very complicated uh, uh, question. As... Доста сложен въпрос. добре. Има различни трудности във връзка с uh, отношенията ни с Съединените щати. Е, и особено налагането на мита едностранно върху стоманата и алуминия. Както знаете, Европейския съюз успя да ам, отложи а, на няколко пъти датата на приложение на тези а, е, митнически тарифи, но също нямаме време, постоянно решение. Отлагаме датата месец за месец. Продължаваме на, да работим в много интензивно сътрудничество с американските си партньори, за да се справим с този проблем. След това споменахте Иран. Оттеглянето на Съединените щати от споразумението с Иран. Както знаете, това е сериозно безпокойство за Европейския съюз тъй като го виждаме е, като опасен прецедент. Една страна едностранно се оттегля от международно споразумение, въпреки че е, Международната агенция за атомна енергия нееднократно потвърждава, че Иран спазва е, своите ангажименти по споразумението и е ограничил ядрената си програма, така както съответства на изискванията. Също времено има економическо въздействие на, Съединен... на санкциите на Съединените щати срещу Иран и върху други държави, включително и върху европейски фирми и върху финансови отрасъл на Европа. И както казахте, регламента за европейското блокиране едва ли ще успее да реши този проблем. А, така че има някои трудни проблеми, с които трябва да се справим и работим по тях. Зададохте също въпроси във връзка с приложението на някои правила, свързани с борбата срещу изпирането на пари. Е, в тази връзка искам да подчертая колко е важно да се работи и с много добра координация в борбата срещу изпирането на пари и да се справим с този проблем в рамките на Европейския съюз, а не да чакаме някакви действия от Съединените щати. Брайан Хейс. Добре е дошъл господин заместник председател на комисията. Имам два въпроса. Комисията публикува една програма, свързана с плана за действие за потребителите. В момента все още няма общ пазар за потребителите, когато говорим за финансови услуги. Например, в областта на ипотеките предложенията са много малко приближаваме се към края на мандата. Смятам, че има нужда от повече амбиция. В момента в Великобритания процентите са 3,5, в Европейския съюз по-малко от 1%. Какво можем да направим, как да променим режимите, за да държим цените ниски и потребителите да имат полза. В това е въпросът ми свързан с финансовите услуги за потребители. Вторият ми въпрос. Опитваме се да постигнем компромис за реформите на паричните пазари. Този регламент е много важен и е много важно да намалим системния риск. А, сега а, сме в опозиция с а, САЩ, така че е много важно да постигнем а, някакво съгласие. А, в момента ЕСМА се бори срещу една от най-вредните практики на пазара. Когато говорихме по този въпрос, нямаше предложение нито в комисията, нито в съвета, нито в парламента. Има само намерение да се прекрати тази практика. Този въпрос е много важен обаче добре ли е да се вземе решение от първо ниво на второ ниво? и да се заобиколи е, един е, легитимно избран е, от народа орган. По първия ви въпрос за плана за действие за финансовите услуги за потребители. Ще спомена едно законодателно предложение за трансграничните плащания. Тук продължаваме или разширяваме принципа на европейските плащания а, и върху трансграничните услуги. Вашата комисия ще работи по това досие и се надявам да се вземе решение по време на този мандат, защото така ще има много ползи за потребителите от тази финансова интеграция. През декември последната година направихме работна група от експерти, което работи по въпроса а, как да се справим с а, задълженията на гражданите извън Европейския съюз а, и техните финансови задължения, а, свързани с а, трансграничното предоставяне на финансови услуги. Искаме банките да работят а, по-лесно с клиенти извън Европейския съюз и при такива трансгранични акции. Опитваме се да премахнем границите за трансграничното предлагане на финансови услуги. Ще спомена само ПЕПС, пенсионните продукти за лични пенсии. В някои държави те са доста по-развити. Имаме план за действие за въвеждане на такива паневропейски пенсии. Това ще бъде част от Съюза на капиталовите пазари, от една страна, но от друга страна е важно и за потребителите. Ние като комисия искаме да приемем амбициозни действия в полза на потребителите. Питахте ме за фондовете от пазичния пазар и за механизма за споделяне. Както знаете, службите на комисиите и по-специално правната служба и нейния анализ са потвърждава опасенията на ЕСМА а, за споделянето или за общото а, общият отказ а, на подобни услуги. Службата на комисията а, реши да публикува резултатите от а, своето изследване, така че гражданите да имат достъп до тези документи, така че резултатите от нашата работа са обнародвани и споделени с евродепутатите и другите европейски институции. Благодаря. Ние сме обсъждали тази тема в Европейския парламент и има различни мнения по този въпрос, но като цяло се доверяваме на комисията, мнението на комисията а, беше потвърдено и от нашите правни служби. Онес Фернандес. Добро утро, господин а, комисар, господин съместник председател на комисията. Добре дошъл при нас. Искам да използвам а, вашето присъствие, за да ви кажа, че съпътстването на работата на комисията е важно, а, е, за да бъдем ни информирани и да предадем тази информация на гражданите. Знаете, че има регламент, според а, е, който а, е, комисията а, предлага информация на Европейския парламент и съвета. Това стана преди. А, 13 месеца и този регламент в момента е блокиран в съвета. От 5 месеца не сме се занимавали с този въпрос. Нямаше и заседание на докладчиците в Сянка. Имам предвид доклада за ЕБИС, през последните пет месеца не беше работено по този въпрос. Няма и планирани заседания през следващите месеци. И за това искам да използвам тази възможност, за да заявя, че темата ЕДИС не се обсъжда повече. Тази тема е изключително важна за нас. Ние постигнахме напредък по банковия съюз, имаше обща резолюция, общи надзорни органи, обща, обща регулация, но когато има проблеми в банковия сектор, те платят онези, които имат вложения в държавите членки, това не е допустимо. Европейските органи а, решиха, че а, трябва да се ликвидира Банко Популаре и, европе... и испанските вложители а, трябва да понесат щетите. В Португалия имаше подобни случаи също. Ако не работим по гарантирането на вложенията, ще вървим назад, според мен. Трябва да има и допълнителни инициативи. Зелените, както и ние, искахме да предложим рамка за преговорите. Направихме това през декември и до днес не получихме отговор. Още по е, сега очакваме насроченото в съвета заседание да видим да има решение. Ако няма напредък, няма да изпълним очакванията на гражданите, а именно те плащат за нашата работа. Uh, well, uh, on this, um, uh, I can uh, uh only uh, Разбира се, че мога само да се съглася от името на Европейската комисия. Ние също съжаляваме, че от 2015 година, от момента в който направихме това предложение, нямаше напредък по досието за гарантирането на вложенията. Ние също се питаме какви са причините това предложение да се обсъжда толкова бавно, какви са моралните опасности. През октомври 2017 година ние направихме нови предложения и организираме срещи за тяхното обсъждане. Обсъждахме и по какъв начин тези гаранции за вложенията да бъдат постепенно въведени, е, като например е, е, да предложим облегчение за ликвидност, как да се придвижим от етап 1-1 към етап 2, което ще предполага въвеждането на система на споделяне на дълговете. В момента все още не, не виждаме начин да въведем в Европа подобна система, но се опитваме да отстраним пречките пред нея. Надяваме се, че нашите идеи от миналата година могат да помогнат и да предложат една основа за възможен компромис. В съвета виждаме, че техническата работа всъщност върви доста добре. В работната група на съвета нашата, нашето съобщение за завършването на банковия съюз получи добър отклик. Българското председателство работи по технически въпроси, свързани с първата фаза. Разбира се, че Държавите членки все още са на различно мнение по въпрос. Но ние от наша страна ще направим всичко възможно, за да помогнем да се постигне съгласие. Благодаря, господин комисар. Естествено е, че има различни мнения, това е нормално, но трудно може да се обясни защо не са насрочени заседания по този въпрос. И ясно е, че всички се стремим да работим за постигането на компромис, независимо от това какви ще са те. А, и така, поне ще имаме шанс да ги приемем, вместо да парализираме работата си. Това не е правилно. Господин Кирцус. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател, можете ли да направите едно резюме за това как се развива темата Брексит в финансовия сектор? Знаем, че има развитие в други посоки. Вие се спряхте на някои теми. Каква е тяхната връзка с Брексит и какви проблеми трябва да се решат? Говорихте и за споделянето и намаляването на риска като основа на банковия съюз. В светлината на последните събития в Италия рисковете се увеличиха. Това смятат и пазарите, защото лихвения процент за Италия се увеличи. Същото стана и в Гърция. Много държави не искат споделяне на риска. Германия, Холандия, Австрия. Как ще се справите с тази ситуация, която не е много обещаваща, поне от моя гледна точка? По първия ви въпрос за Брексит. Въпросите се а, обсъждат и се решават в движение. Това, това въжи и за финансовия сектор. Какво направихме през предишните месеци? Публикувахме предварителни а, бележки, а, които сигнализират нашата готовност а, да говорим с а, участници а, на пазара и банкови институции и да подготвяме различни сценарии за Брексит. Има също така споразумение за създаване на техническа група, водена от ECB, ЕЦБ e и Банка в Ингланд. Те ще работят за разработване на сценарии и потенциални рискове, свързани с датата на Брексита 30 март 2019 година. И ситуация на липса на споразумение за Брексит. Знаете, че всички се стремим към едно споразумение за организираното тегляне на Великобритания от Европейския съюз. Предвижда се и един преходен период, за да няма твърде голям натиск за предприемане на действия и Споразумението за преходния период ще бъде част от споразумението за оттегляне. но това споразумение все още се обсъжда, като например въпросите свързани с ирландската граница. Това са проблеми свързани с бъдещите а, въпроси около нашите взаимоотношения с Великобритания. Така че работим по този въпрос. Надяваме се да постигнем напредък, защото датата на отеглянето на Великобритания наближава. По втория ви въпрос за намаляването на риска, споделянето на риска и последните събития в държавите членки, споменахте Италия – Комисията не коментира политическите процеси в държавите членки. Това се случва в самите държави членки възоснова на разпоредбите в техните конституции. Разбира се, че всички тези събития са важни и са свързани с финансовата дисциплина, в случая с Италия. Там трябва да продължи намаляването на публичното задлъжняване. Това е риск за италианската економика. Ние сме в контакт с с италианското правителство в момента и се опитваме да поддържаме траекторията за намаляване на риск. Благодаря, Пол Танк. Uh, Благодаря за вашето присъствие, господин комисар. Знаете, че нашата комисия а, прие доклад за е, устойчивото финансиране. Е, комисията прие план за действие. Е, поздравления. Подкрепяте и работата на Европейския парламент. Това, което ни трябва са големи промени в финансовия сектор, а те още не са започнали. Промените, които предлагате, или предложеното през миналата седмица, 20-21 май. Не знам дали тези промени са достатъчно големи. Ще започна с таксономията, зелените активи това е добре, но не са включени и други фактори от социалния сектор, като например агресивното данъчно планиране, социалните права на работниците. Парламента отдава значение на всички тези фактори. Вие не включвате и въпроси свързани с а, пруденциални разпоредби, свързани с климатичните промени. А, трябва да има по-широко включване на подобни фактори. Приветстваме предложението за а, споделените задължения не само свързаното с рисковете за ESG, те трябва да са ясни и за хората. Защо не, не е ясно. Банките са много важни е, играчи на финансовия сектор. Защо да не се включат е, и управляващите имущества и а, е, други участници на финансовите пазари. Uh, okay, uh, so first of all, uh, thank you for this. Благодаря. За плана за действие за устойчиви действия. Благодаря за подкрепата за този план. Нужно е да имаме амбициозни програми, които да следват този план за действие. Знаете, имахме група на високо ниво, която говореше по този въпрос, подготвяше доклад и ние възнамеряваме да следваме всички основни препоръки от този доклад. След това, що се отнася до конкретните въпроси, свързани с таксономията. Искам едно, една структура на управление на таксономията – И, имайки тази структура, вече ще се работи по конкретиката. Искаме смягчаване на промените на климата като първи резултат. Това е изключително важно, за да се развият някои от екологичните части от плана за действие за устойчиви инвестиции – И след това ще преминем и към други сфери, които, са, които включват и околната среда, и социума, и управлението. Ще започнем, както казах, първо с смягчаване изменението на климата или въздействието на климатичните изменения – що се отнася до активите, които не са в добро положение. Трябва да се да помогнем на фирмите, които срещат такъв проблем. Ще работим по този въпрос допълнително. Що се отнася до фидуциарните задължения, пенсионни фондове, управители на активи. Те управляват а, средства. Не става дума за основния бизнес на банките. Ако сметката ти, текущата ти сметка, спестовната ти сметка а, са единствените ти сметки, няма много голям избор в какво да се а, инвестира. Но когато банката действа като управител на активите и предлага частно банкиране, ето тук вече можем да говорим за управление.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 Äh, mitbekommen, wie stark die Unterstützung aus unseren Reihen für viele Ideen der Kommission ist. Hier sitze ich, hier rechts. Ähm, und Много предложения направи Европейската комисия, но и съвсем ясно заявихме, кои доклади за нас са важни. Нека да погледнем за бан... към Банковия съюз Потребителите трябва да бъдат защитени. Трябва и загубите да се разпределят, поне така говорите. Тези лоши кредити не трябва ли някакси да бъдат махнати, премахнати? Има различни суми, които се споменават, от 700 до 50 милиарда. Европейската централна банка не може ли да направи нещо? Инвестициите нали не са обект на злоупотреба? Не се ли спасяват с тях банки за Италия? Казахте, че не гледате само правителствата. Популистите се опитват да направят правителство. Едно от първите неща, които казаха, е, че трябва облегчаване на дълга. Какво биха казали гърците по този въпрос? Има увеличаване на риска. Европейската централна банка изкупува италиански облигации. Европейската комисия няма ли становище? Майки предвид независимостта на ЕЦБ, не трябва ли вие да излезете с предложение да намалите бюджетния дефицит? Това се случи в други държави. Тогава ги критикувахме, Италия също тогава трябва да бъде критикувана. Доста въпроси ми зададохте. За ИДИС. Общо приемане на загубите от всички и а, не а, обслужваните или просрочените кредити. За въвеждането на ИДИС искаме да подходим постепенно, подкрепа за ликвидност и втория етап е общо поемане на загубите. За цифрите. Цифрите за просрочените кредити. 900 милиарда е сумата. Може да има и малко разлики, в зависимост от методологиите. Ще се види. Има намаляване обаче на тези кредити като процент, от 6,7% на 4,4% сега. Утре ще излязат официалните данни. Това не са най-новите като че ли. И утре ще излязат други. 230 милиарда споменахте за упрощаване на дълга или намаляване на дълга, който, са, който е поискан. Фир... А, друж... а, партиите, които искат да сформират а, правителство, говорят за това. Това беше изтекла информация. Това е един бивш вариант от текста, който вече не е валиден и не, не е част от програмата на италианското правителство. also because it would be a paradox because those uh, assets in the ECB are actually Активите в ЕЦБ са на Италианската централна банка и там се печели, пет, има печалба по тях, така че ще е контрапродуктивно. Но чакаме, чакаме. И отличната идея да се премахне данъка на по-богатите. Много интелигентна идея. Нина Гил. Нина Гил. Uh, Благодаря, господин председателю. Добър ден, господин заместник председател. Приветствам ангажираността ви към устойчивото финансиране. Казахте, че това е един от вашите приоритети и очаквам вашите предложения едната седмица, що се отнася до таксономията. Трябва да е амбициозно това предложение и да отговаря на доклада на Скот Като. Ние гласувахме по този доклад вече. Това, което казахте в отговор на въпроса на Пол Танк, казахте, че ще работите по екологичните, социалните и управленските фактори. Нали това е... сега ще се случи в този медат? Ще включите ли правата на човека? Ще означава ли минимални стандарти за управление, както препоръчва нашия доклад? Мисля, че е важно част от тези въпроси да бъдат разглеждани и краткосрочно, но има и дългосрочен проблем, а то е, че зеленото финансиране, екологичното финансиране трябва да се превърне в постоянно такова, в основния принцип. Как ще подходите? Вече споменахте част от тези въпроси. И сега второто, по което искам да говоря – Вчера обсъдихме доклада за пруденциалните правила за инвестиционните фирми. С законодателите при МИФИТ, искаха рамката за еквивалентност да включва всички възможности за финансиране и инвестиране на участниците на пазара на Съюза. Чухме обаче гласове, които казват, че трябва да се ограничи приложното поле на оценката на еквивалентност и така да се намали бъдещото участие на някои видове дружества в Съюза. Така че в контекста на Брексит Европейската комисия е направи ли оценка на въздействието на това ограничаване на достъпа и какво означава това за Съюза на капиталовите пазари? Половината от дружествата там са в Обединеното кралство и те дават альтернативно банково финансиране, а на европейския пазар такова вече няма. През април, 24 април, казахте, че частния сектор трябва да направи така, че договорите да не бъдат прекъсвани. И казахте, пазар може да реши този проблем, но може ли да ни кажете нещо повече? Как може да го реши пазара? Това като няма регулаторна рамка. Как работите по този въпрос? Имахте ли срещи с канцлера, с а, на английската банка, какви са били резултатите, ако имахте среща. И накрая трябва да се върна на нещо съвсем бързичко, нещо, което казахте в отговор на Брайан Хейс. Разбирам въпроса с фондовете на паричните пазари. Ако е толкова важен този въпрос, защо не го включихте в предложението на първо място? Така че да има един надлежен дебат. Okay. So, uh, indeed, uh, many uh, questions. So... Много въпроси ни зададохте. Sustainable... За устойчивото финансиране и таксономията. Първо за климатичните изменения, както казах. И след това факторите социален, екологичен и управленски. Въпросът е кога всичко зависи от законодателната работа. Законодателното предложение няма да е за самата таксономия, а структурата на управление на същата. Плана си за действие, оптимистичния сценарий, който се надяваме да стане факт, а и ако законодателната работа приключи в рамките на година, Не мога да кажа с каква скорост ще протече работата за таксономиите. Но така предлагаме да процедираме. Вече го обсъдихме. Това е план за действие, който преминава през различните финансови услуги. Има стимули за постигане на устойчивите и така наречени зелени или екологични цели. След това, за прегледа на инвестиционните дружества и рамката за еквивалентност. made uh, assessment on impacts of uh, uh, discussions right now. What we did uh, assessment on uh, uh и така, по своето предложение намерихме различни идеи, но не искаме да ограничаваме а, разпоредбите за еквивалентност. Просто искаме да видим какви са изискванията. Въпросът е доста по-широк. Разглеждаме еквивалентността сега като евентуална рамка за финансово сътрудничество с Обединеното кралство. И track record. До момента всичко, което сме направили, показва, че сме силни. Над 200 такива решения за еквивалентност има, от които се възползвали над 200 юрисдикции. Разчитаме много повече на еквивалентност от другите юрисдикции. Освен това, еквивалентността ще играе важна роля и в финансовите ни отношения Суреното кралство. Идеята е не да ограничим еквивалентността, а да имаме ясни правила за това как да се стигне до такава. Такъв документ изготвихме миналата година или 2016, не, миналата година. И там обясняваме как ще подходим след Брексит. След това. За продължаването на договорите. Има различни части на договорите. Но, що се отнася до тези свързани с застраховането, има решения, които могат а, да се използват от а, промишлеността. Има различни начини да го гарантираме със съответни решения на национално ниво. Тези договори могат да бъдат прехвърлени към европейско дружество, т.е. дружество със седалище в Европейски съюз. Що се отнася до ам, дериватите и достъп до централни контрагенти, има едно предложение и приемането от страна на индустрията може да изиграе важна роля. Що се отнася до други пазарни инфраструктури, там рисковете са много по-малки. Говоря в случая, например, за места за търговия – или места за търгуване. ЕЦБ и Английската банка имат работна група и по нея може да се работи ако възникнат проблеми. За МФФ Не знам какво да добавя към предишния отговор. С законодателите също говорят за това. Говорим за канцелиране на дялове или акции. Това бе отхвърлено от съзаконодателите. законодателите правната служба излезе с такъв аргумент. Тази практика, казвате, не отговаря. Това са обесилени акции, извинете. Правните услуги обаче, всеки може да се обърне за правни услуги. Thank you. Ludek Niedermayer. Нидермайер. Благодаря, председателю. Благодаря, господин комисар, за това, че сте тук. Искам да се върна към началото на дебата. Говорим за срокове. Това създава проблеми, разбира се, като има предвид колко време ни остава, но пък не е важно само времето – Примера с Идис бе споменат. Няка, нека да кажа нещо по въпроса. Мисля, че не става дума за технически разминавания или видове последователност. Става дума за доверие. Доверие между правителства. Има важни инструменти, които се въведаха SSM или CRD. Трябва да се справим с ниското доверие. И нека ви задам това въпроса. Има ли други досиета, които не напредват поради технически проблеми? за да се възстанови доверието и да има напредък. Какво може да направи Европейската комисия не само за да преодолее различията, но и за да върне доверието в някои много важни елементи, като например пак връщане на доверието в тези механизми, които споменах. По този въпрос Това е баланс между намаляването на риска, укрепването на доверието и споделянето на риска. Има споразумение между финансовите министри в Съюза, пътна карта също още от 2016 година за намаляване на риска Всичко е записано. И то лесно може да бъде постигнато. И всичко записано бе предложено от комисията. Банковия пакет от 2016 година също е описан. Голям напредък имаме по намаляването на риска, както е споменато от министрите на финансите. И сега вече може да има напредък по споделянето на риска. Смятаме, че може да се стигне до обща резервна гаранция за единния фонд за преструктуриране. Имаше спорове, какво е намаляване на риск, какво е споделяне на риск. Имаме напредък по намаляването на риска и това е основа за по-нататъчни стъпки по споделянето на риска. Thank you. Of course, there is the trust and there is the prejudice also that are a uh, very important element. Да, има и доверие, но има и елементи, които пречат. Например, Едис, ако съществуваше, то тогава нетните платци, може би, щяха да действат по, същ, по друг начин, защото има и предразсъдъци, предубеждения. Предразсъдъците също могат да изиграят своя роля. Следващия оратор. Имам три въпроса, господин заместник председател. Първият. Криптовалутите. Те бяха обсъждани тук. Вие говорихте също по тази тема през февруари миналата година. Има много скептицизъм за тях, около тях Говори се повече за рисковете, а не толкова за възможностите. Някои деривативни договори обаче изглеждат точно толкова рискови и толкова сложни. Сектора на услугите трябва да се възползва от обмена в такъв тип валута. Какви са плюсовете на европейско ниво? Напредъка на криптовалутите на финансовите пазари. Какво мислите по този въпрос? за случващото се в държавите членки. Достъпът до финансиране на МСП, особено в Южна Европа, е пряко свързан с финансиране от страна на банките. Публичните ни средства обаче са проблемни. Много малко от фирмите се търгуват на борсата, така както се търгуваха преди. Мисля, че трябва да подкрепим МСП да излязат на борсата – Излязахте с публична консултация по този въпрос. За какви мерки мислите? И какво може да приключи до края на този законодателен мандат? Третия ми въпрос, свързан с попитаното от Нина Гил. За страхователите и пенсионните фондове, които имат договори с британски поданици. Основен проблем е това как да продължат договорите, тъй като обикновено разрешението в тези договори е да се търгува на европейския пазар. Каквото и да се случи с Брексит, може ли да дадете гаранция на всички граждани на Съюза, които имат пенсионни, застрахователни договори, че могат да се радват на правна сигурност, нищо няма да се промени до последния им ден. Окей. Uh, okay. um, uh, so, uh, first on um, um... Първо за криптовалутите. темата беше включена в нашия план за действие за финансовите технологии. Европейски подход към криптовалутите е следният. За нас това е обещаващо ново развитие. И затова трябва да мислим за начин да се използват ползите от криптовалутите. Също времено трябва да имаме предвид, че има някои рискове. Именно за това европейските надзорни органи е, актуализираха по мое искане съвета си е, към потребителите е, за криптовалутите, така че да стане съвсем ясно колко спекулативни са те и колко висока риска, че няма никакво регулиране, има само търсене и предлагане и има сериозна опасност инвестициите в подобни криптовалути да бъдат загубени. Вторият важен елемент. Мото понятие криптовалута може да е подвеждащо. ЕЦБ нееднократно подчертава, че има само една валута в еврозоната и това е еврото. Можем да говорим за криптоактиви. И европейските надзорни органи по-настоящем се занимават с очертаване на различните характеристики на тези криптовалути, е, за да се види дали не следва те да подлежат на различни типове регламентиране. Другият важен въпрос – А и другият важен въпрос е изпирането на пари и приложението на директивата срещу изпирането на пари. И така има множество въпроси, които трябва да се обсъдят, когато се говори за криптовалутите. След това, що се отнася до на листването на борсата на малки и средни предприятия, Целта е да се улесни тяхното навлизане на публичните пазари, да се премахнат бариерите, за да може да се постигне растеж. Това е един от приоритетите, който беше повдигнат в средносрочния преглед на Съюз на капиталовите пазари. И ще бъде включен в съобщението от 23 май. След това договорите. Това е един от въпросите, който в момента се разглежда от надзорните органи и от работната група. Целта ни е, разбира се, да се решат трудните проблеми. За това няма как да ви дам гаранции. Но целта ни е да се намали е, е, отрицателното въздействие. Благодаря ви много. Точно както е, очаквахме, днешният ни разговор беше изключително е, богат на информация. И за това искам да благодаря на комисаря Домбровскис и за пореден път да подчертая нашият ангажимент да положим всички усилия през последните месеци на мандата, за да приключим работата по възможно най-много законодателни теми, а пък ако може и по всички законодателни теми, по които работим в момента. Това е нашата цел и се надявам, че всички колеги ще участват активно в усилията, които са необходими, за да се подобри регулаторната рамка, така че тя да насърчава економически растеж и финансова интеграция. Господин Кобърн, приключихме с времето за изказвания. Движим се по график. Имаше, вече няма възможност за изказване с дигане на ръка. Вашата политическа група е, имаше възможност е, за изказвания. Благодаря ви, господин комисар.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

Dear colleagues, let's move to point 11 of our agenda. Would... Уважаеми колеги, нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Сред нас е Жан-Пол Гозес, е, с когото много добре се познаваме. Нашият бивш колега, високо уважаван. Днес той е тук в Комисията по економически въпроси като председател на ЕФРАК, Европейската група за финансово регулиране, председател на групата на техническите експерти. А, също е тук. Добре дошли на двама ви. Играли сте важна роля. А, и е създадена работна група постоянен екип, който има за цел да засили участието на парламент още от самото начало в развитието на, финансов... на стандартите за финансова отчетност в международен план. И ЕФРАК работи с Фундацията за международните стандарти за финансова отчетност и има съфинансиране. И парламента удължава съфинансирането за фундацията при условие да има редовни изслушвания, за да има отчетност за развитие на а, международните стандарти за финансова отчетност и за аудит. И а, така, а, вашето присъствие тук днес е изключително навременно, особено вземайки предвид, че сега се работи по стандарт 17. Съветите на ЕФРАК трябва да са готови е, е, трябваше да се готови през декември 2017 година и парламента реши да изготви резолюция по тази изключително важна тема, която също да, беше, да бъде взета предвид. Добре дошли. Жан-Пол, заповядай. Благодаря, Грация Миле. Много се радвам, че е, говоря пред тази парламентарна комисия, в която участвах като депутат е, 10 години. Много ми е приятно да видя лицата на приятели и познати. И е, се радвам, че мога да говоря за е, работата на Фраг и е, за е, стандартите ИФРС 17. Международни стандарти за финансова отчетност 17. Целта е винаги да работим и задълбочено сътрудничество с парламента и аз поех този ангажимент и полагам усилия за това. Много добре работи и постоянния екип а, за а, международните стандарти за финансова отчетност под председателството на Теодор Столоян. Нека да кажа следните неща за основните теми на 17-ти вариант на стандартите, както и инструмента за, за капитала, по който работим. Donc la 4. Les, les, les FRAG euh, accomplissent une mission Euh, d'intérêt général qui est de servir. Ефрик работи с гражданите на Европа чрез основните дейности са свързани с активно участие в разработването на нормите за финансова отчетност в международен план, представяне на консултативна помощ на комисията при приемането на норми за финансова отчетност и е развитие на научна дейност. Научната дейност на ЕФРАК е много важна за участието на Европа в международния дебат за развитието на финансовата система. Научната дейност се разработва и във връзка с нормите за финансова отчетност и чрез допитвания до обществеността, за да се определят основните ни приоритети а, е, ние знаем, че винаги има какво да се подобри. Затова през 2017 година а, е, започнахме да работим а, е, по аудит, по, чието резултати са положителни и бяха публикувани на нашата веб страница. И а, те се отразяват и на нашата стратегия. През следващите месеци ЕФРАК ще изиграе своята роля във връзка с стратегията на Европейската комисия за устойчив економически раз, раз, растеж. 17-те стандарти за международна финансова, международни стандарти за финансова отчетност ще заместят а, а, ИФРС 4 а, и а, първоначално а, стандартите ИФРС 4 бяха а, въведени за да, а, като временно решение. Целта беше да има по-голяма сравняемост между данните, които се събират и целта беше да се подобрят счетоводните практики. Въздействието на въвеждането на новите норми ще повлияе на предприятията и ще е свързано с различните подходи към счетоводните практики по-настоящем, защото има различни норми на национално равнище. Много от застрахователните фирми ще бъдат засегнати от тези нови норми и ЕФРС 17 ще бъде голяма промяна. Въвеждането и ще е свързано с сериозни инвестиции на време и финанси. Виждате на екраните графика на работа, който е определен. И във връзка с този график ЕФРАК предоставя своята консултантска подкрепа въз основа на сериозни изследвания на въздействието. За края на годината е предвидено да излезем с а, своето становище, като проект становището ще излезе през септември, за да може да има време за обществено допитване сметка, кои са операциите, които се провеждат в контекста на обсъждането на нормите на ИФРС 17? Първо, работим с различни заинтересовани страни, застрахователи и финансови организации, вземайки предвид различните им съображения. Бе проведено проведена оценка на въздействието върху представителна извадка от засегнати страни. Освен това организирахме и организираме структурирани интервюта с потребителите на финансови отчети. И с академични конкурси определяме на теми за научни изследвания по основните а, области. А, и а, е важно да се има предвид, че независимите економически проучвания на основните тенденции, засягащи европейските застрахователни е, дружества, могат да допринесат значително. Много е важно да се има предвид, че работим в полза на общественото благо в Европа. Целта е да се направи оценка на въздействието и да се предотвратят нежеланите последици върху финансовата област. Това е свързано с инвестициите на застрахователите, продуктите и тарифите, финансовата стабилност и конкурентоспособността на, на финансовите дружества от Европа. Застрахователите са и инвеститори в европейската економика и а, доставчици на а, предпазни мерки и за гражданите, и за предприятията. Именно заради това е основният принцип на е, европейското обществено благо е важен е, за нас. И въздействието на ФРС 17 трябва да има положителни последици за европейското обществено благо и е качествено и количествено. Целта е да се направи е, техническа оценка, за да разберем това въздействие. И е важен въпрос е, за нивото на детализиране, бизнес модела на застрахователите, преходните разпоредби и а, отчетността за застрахователните договори. Ако нормите отговарят на критериите, търсим проверка за това дали информацията, която се предлага е надежна, разумна и точна. Някои въпроси предстои да бъдат анализирани. Това беше основното нещо за ИФРС 17 и е, дебатът ще ни позволи да отговорим на вашите въпроси с е, е, особено що се отнася до е, техническите въпроси, сътрудничеството ни ще продължи. А сега за ФРС 9 и, и капиталовите инструменти през септември 2016 година парламента поиска да се гарантира ЕФРС 9 да отговаря на Европейската стратегия за дългосрочни инвестиции. Комисията изиска от ЕФРАК становище. Първата фаза, която съвсем не беше лесна, беше свързана с събиране на информация и допълнителни затруднения, свързани с формулирането на определение за дългосрочни инвестиции. Втората фаза е търсене на възможни решения. Целта е да се обърне особено внимание на възможностите за позволяване на рециклиране, стига това да може да бъде нормативно формализирано. Беше проведено обществено допитване и в третото полугодие на тази година ЕФРАК ще представи своето становище. Благодаря ви за вниманието и сме на ваше разположение за отговор на въпроса. Thank you very much. Благодаря за вашата подробна презентация. Господин Столян има думата. Благодаря, господин председателю. Добре е дошъл господин Козе. Много се радваме да ви видим в нашата комисия. Нека да започнем с едно напомняне за всички мои колеги, че през последните години имаше три стандарта, които ще променя до известна степен бизнеса, модела в финансовия сектор. Говоря за АФРС 16, за лизинг, АФРС 9 и сега сме конфронтирани с АФРС 17 за договорите за застраховане. ICB и EFRAC ни предоставиха документи, с които се запознахме и смятаме, че IFRS 17 е много по-сложен за застрахователите, отколкото IFRS 16 за банковите а, институции. А, защото IFRS 9 трябва да бъде прилаган за инвестициите, а IFRS 17 за задълженията. Тоест има два стандарта, с които компаниите трябва да работят и е много по-трудно да се отговори на тези нови стандарти. Имам а, три въпроса. Първият ми въпрос е имаме ли представа какво се случва на нивото застрахователни компании в Европейския съюз? Застрахователните компании имаха възможност да отложат прилагането на АФРС 9 до януари 2021 година, когато ще влезе в сила прилагането на АФРС 17. Според а, документите, които сме получили от а, Европейската централна банка, знаем, че ФРС 17 няма да се отрази на банковия сектор по отношение на застрахователните продукти, финансовите продукти, нито пък на техните цени. Какво е вашето мнение по този въпрос на този етап от вашата оценка? Третият ми въпрос е свързан с сложността за прилагането на АФРС 17 от страна на застрахователните дружества. Всеки казва, или поне сигналите, които получаваме са такива, че е въпрос на време и разходи да се прилагат тези стандарти. И също така има нужда от обучение на експертите, които работят в тази област, в страхователните дружества. Знае ли се кой ще свърши тази работа? Има ли а, ясни отговорности? А, и какво ЕЦБ и ЕФРАК могат да направят, за да помогнат на тези компании? Кой също така ще осъществява надзорната дейност? Дали стандартите АФРС 17 и 9 се прилагат правилно? Благодаря. Благодаря, скъпи Теодор. Това са много важни въпроси. Като председател на съвета на ЕФРАК, аз лично упражнявам контрол върху това, дали сме в тесни връзки с всички заинтересовани страни, и да изслушваме всички. Искам обаче да засегна всички елементи от въпроса ви. Що се отнася до срещата с застрахователите и инвеститорите. Първо, разликата между девети стандарт или прилагането на девети стандарт след измененията, които бяха прияти от ЕЦБ, които се очакваха от застрахователните банки. И трябва да кажа, че бях с една голяма фирма. Наскоро говорих с тях, бяха си направили сметките по девети стандарт. Дали да го приложат веднага и ако го отложат, каква ще е разликата? Огромна беше разликата. Все още обаче не разполагам с конкретните цифри или числа. Те трябва да дойдат другата седмица. Що се нас до въздействието върху пазара? За момента за страхователите не настояват на това. Тяхата на въздействието ще даде възможност евентуално да се получи ясен отговор. Но пък те държат на това, че е сложен текста и че е важно да има повече яснота по 17-ти стандарт. Те по принцип не са срещу него. Няма фундаментални критики срещу самата норма. Но тревогите идват върху условията за прилагане. Цената на задействане на този процес и съществуването на човешки ресурси, които да дадат възможност да се извърши тази засилена работа, за да се стигне до пълното изпълнение или прилагане. Ето това са въпросите, по които трябва да говорим, имайки предвид казаното от тях. Борда на 3 юли ще получи... А, извинете, ще се срещне с представители на застрахователите и презастрахователите и те ще ни обяснят и ние ще им обясним всъщност писмото, което получихте и вие и ние за страховете, свързани с срока за изпълнение. И вие го подчертахте обучението на компетентния персонал. Искам да добавя нещо, ако ми позволите. Надявам се да съм ви отговорил. Thank you. you want to... Благодаря. Сега ли искате да вземете думата? А, да, смятам, че моя колега отговори на всички въпроси. Госпожа Барес. Мерси. Благодаря, скъпи приятели, колега, председател, скъпи Жан Пол. Е Това, което не се спомня в дебата, е важността, която предавате невероятно на резолюция на Европейския парламент, което се подготвя. Тя трябва да се приеме през юли на пленарното ни заседание. Имаме календар, който е адаптиран към експертните познания, които ще дойдат от срещите с застрахователите. Никой не подлага под съмнение общото картина, но вече трябва да се видят детайлите. В тази гледна точка имам два въпроса, по-общи са те. Първият въпрос е нивото на укропняване на риска, което представлява този нормативен акт. Има ли намаляване на информацията, която е нужна и дали това отговаря на профила на договорите, които застрахователите предоставят. Втори въпрос. До известна степен говорихте за това. Говорихме за 19. Това са банките за страхователи. Това е изключително важен въпрос. Каква е, е как съжителстват тези два стандарта заедно, 17 и 19? Как ще се организира това? Трети въпрос. много се вълнуват от баланса между това колко ще струва тази процедура и каква е ползата от нея. Какво мислите по този въпрос, тъй като има доста играчи на пазара, които говорят и срещу това? Като председател на ЕФРАК, е, тъй като не говорите само за стандарт 17, ще ви задам един по-общ въпрос. Този въпрос е свързан с оценката на здравето на дружествата и цифровата економика, което създава ценности, които не се вземат предвид от счетоводните стандарти и които ни задължават да интегрираме огромен брой данни, които всъщност избягват след това от счетоводяване. Счетоводните стандарти са там, за да покажат какво е здравето в кавички на предприятието, какво може да направим, за да можем да детайлизираме тези нови елементи и това като че ли вече пречи да се прочете диагнозата за здравето на предприятието. Благодаря ви за този въпрос. Техника. Je voudrais euh, sur le niveau d'agrégation. En fait... За нивото на укрупняване. Ако съм разбрал тревогата на застрахователите, искаме да пречим на видимостта. Но се говори тук най-вече за общото поемане на риска или мутуализацията. Той е основен принцип при застраховането. И това е важен дебат, и фокусът е върху него. Що се нас до банките за страхователи? Днес има такава възможност за дерогация, като застрахователи да се откажат от тази норма. Ефрак изигра истинската си роля тук. В нашето становище бе направена една ремарка, която е свързана с евентуалното съществуване на неравна конкуренция, конкуренция т.е. неравенство при конкуренцията. И се очаква изменение от ЕЦБ за четвърти стандарт. Що се отнася до цената и ползите? Разбирам безпокойството ви, защото и аз имам такова безпокойство човек трябва да гледа независимо на нещата. И когато погледнем какви са цените при едни и печалбите при други, цената трябва да е при застрахователя, който трябва в крайна сметка да отговаря на изискванията. А ползата би трябвало да бъде при инвеститорите, които добре познават, да речем, предприятието и са направили добра инвестиция. Анализа на въздействието е по един е, количествен начин, трябва да може да изрази това. Британските дружества, примерно едно конкретно, които обичат тези стандарти, но като първи аргумент, е, за да, дадат отпор, говорят за цена, която ще бъде огромна за задействането на тази нова норма. По последното, за което попитахте, допълнителните норми при ощетоводяването. Одита, който споменах преди малко, точно за това говореше, това разширяване. И някои от тези, е, които говориха с нас, говорят за това. Трябва да подпомогнем подаването на информация за дружествата и това ще даде възможност да се разшири е, възможността да мислим по въпроса. И от друга страна ще ни освободи от ограничения. имаме работна група, но нямам конкретика още. Европейската комисия ще излезе с пътна карта. Та говоря за разширяване на полето, върху което може да се мисли. Thank you. I'll, uh, I'll add briefly. Благодаря за нивото на а, натрупване. В момента проверяваме този въпрос. Резултат от нашите изследвания ще покажат доколко предприятията вземат решения, свързани с инвестициите възоснова на укрупняването. За цената на прилагането ние работим по този въпрос. Ефрак да може да даде оценка както на разходите, свързани с прилагането, така и на ползите от това. Вие сте се запознали с оценката на въздействието за европейските институции. Ще бъде важно да постигне баланс между количеството и качеството на промените. Питахте ме за цифровата економика. Ефрак провежда проучване, свързано с криптовалутите и тяхното влияние на пазара. Ако погледнем по-широко на развитието на финансовите сектори от нашата економика, за да се постигнат стабилни резултати, то очакваме работата на специалната лаборатория на ЕФРАК да даде важна и ценна информация. Благодаря, господин Камал. Благодаря, Жан-Пол. Радвам се да те видя. Винаги съм се радвал. Имахме възможност да разговаряме накратко на а, английски преди заседанието. Исках да задам няколко въпроси, а, свързан с а, това, което казахте. Една от а, причините да се създаде работната група по АФРС а, в парламента беше свързана с а, финансовата криза. Например, банки твърде големи за да фалират проблемите на дънакоплаците свързани с това, и а, банковата отговорност, а, която а, банките трябва да поемат а, в а, техните баланси. Имаше директори на банки, които доста арогантно поведение показаха. Един а, директор на банка, с когато говорих, а, каза, това беше банката HSBC, с който разговарих. А, и а, аз а, го помолих да бъде малко по-скромен. Следващия ми въпрос е свързан с стандартите за счетоводна отчетност а, и за загубите. Какво, как се отнесете с неочакваните и непланираните загуби? защото банките трябва да са подготвени за такъв вариант. Какво правите с тези неочаквани разходи, непредвидени разходи? Как ги отразявате в счетоводното отчитане? Видях вашият одит по отношение на очакванията ви, когато разгледате собствената си дейност, какво можете да подобрите според вас, за да има повече доверие към вашата работа, говорихме за стандарта IFRS 17 и оплаквания от някои държави. Каква е причината за това? Дали заради бизнес модели в някои държави, които се оплакват, защото има и държави, които бизнес моделите доста добре се справят с тези стандарти ФРС 17, но в други държави има проблеми. А, можете ли да кажете защо застрахователите в някои държави имат проблем с ФРС 17? Ще ти отговоря на френски, нищо, че ти подхвали мой английски. Що се отнася за това, което каза на одите на възприятието който направи колегата, мисля, че е положителен. Удовлетворението е високо. Но при този одит усетихме, че има допълнителни въпроси, свързани с подаване на информация. И най-вече с ролята на ЕФРАК, що се отнася до оказване на влияние върху стандартите, преди да бъдат разработени. И като че ли хората не разбират това достатъчно прекалено дискретно работим. И тази цялата работа, която се извършва от екипите, от експертните групи, от работните групи, не е достатъчно видима за хората. Макар, че всичко това е на нашия сайт и цялата работа, която извършва Ефрак е напълно а, прозрачно. Всички текстове, всички писма, които комен... с коментари, които изпращаме, са на интернет сайта и всеки може да ги намери но се положиха усилия. Като съм председател, държа много да има силна връзка с парламента и днес показваме това. Никога преди това, според мен, доколкото знам, не е имало преки връзки с вашата комисия, а, макар че с екипа за нашата организация е имало екипи. Е имало срещи. Искаме да бъдем по-видими и да се чуваме по-ясно. Да ни чуват по-ясно. Les... Dans le, le moment qui vient, je je crois aussi que... Също така, ролята на депутатите да ни помагате в нашето мислене и за това, госпожо Берес, с внимание четем и не само четем с влияние, а вземаме предвид всичко, което и а, записва Европейския парламент в своите резолюции и така нататък. Сега, дали са удовлетворени, или не са удовлетворени хората. Нещата са нюансирани. Най-общо погледнато, голямата част от е, хората казват, че нормата е полезна и своевременна. Пазах го. Това, което безпокои, е сложността за задействане, за прилагане на практика, цената и човешките ресурси, които са необходими за изпълнение. Поиска да кажа кои страни са за, кои против. Трудно е да го кажа. Има една стара теория, моя, още от времената, когато бях в парламента. Трябва да се следва законовия ред. Англосаксонските държави. Върховенството на закона всъщност е индикатор за тях и всичко се остава в крайна сметка в, а, унези, в англосаксонското право има право на лично мнение и на прецеденти, докато при римското право нещата са фиксирани в законодателството и има по-малко възможност за движение. Сега има неща, които силно преводачите е трудно ще преведат, но френските ам, юристи искат винаги текста да е ясно изписан и разписан и искат след това пре, да се прецизират нещата. Искат всичко да е прецизирано. Други държави, казвам го на колегите от Германия, ако има такива в залата, когато не сме доволни от е, нормата, добре, не сме доволни, но когато е приета, се прилага и това е. Ето виждате всички тези видове е, поведение при приемането на една норма, в случая е 17 стандарт. Но не мисля, че някой я отхвърля тази норма. Всички я приемат. За това смятам, че можем да намерим решения в работата на комисията и така нататък, и другите комитети. Може да се намерят решения, които да са приемливи и които няма да попречат за прилагането на нормата. Благодаря. Very... Благодаря за много интересната оценка за положението в различни държави по отношение на прилагането. Каролин Нахтига. Много благодаря за вашето посещение в нашата комисия. Високо оценяваме работата на а, вашия екип. А, вие предлагате чудесна основа за прилагането на стандартите за отчитане. А, ще ви а, питам нещо в а, връзка с а, едно. А, изследване, свързано с а, отделни случаи за прилагането на стандарта. А, Стандартът и неговото прилагане може да се отложи до 1 януари 2021 година и този преход ще бъде доста а, така сериозна стъпка. А, дали сектора на застраховането ще може да спазва щитоводния стандарт номер 17 от 1 януари 2021 година според вас? Това е първият ми въпрос. А вторият ми въпрос а, като че ли а, САЩ отказва да участва в а, рамката на стандартизиране и има различни стандарти в САЩ и в Европейския съюз. Можете ли да кажете малко повече а, по този а, въпрос, свързан, свързан с работата на ЕФРАК? Ще задам и въпрос. А, свързан с вчерашната ни дискусия на преразглеждането на Solvency 2 разпоредбите. Можете ли да кажете малко повече за взаимодействието и взаимното за припокриването на ефектите от новия стандарт 17 и а, а, Solvency 2. Благодаря ви а, за този въпрос. След а, 3 години и половина три години и половина след публикуването на новия стандарт трябва да бъде прилаган. Този въпрос се обсъжда все повече. Това е сравнително дълъг период, но въпреки това стандартът е, е доста сложен и предизвикателен. Дали виждаме специални предизвикателства? Вчера разглеждах едно изследване на частни организации допитване до 100 предприятия и 90 застрахователя в една определена държава, които твърдят, че са готови за прилагането на този стандарт. Това е независимо изследване. На въпроса за разликите с стандартите в САЩ, Разбира се, че те няма да приемат европейския стандарт. Те имат собствени проекти за застрахователния сектор. Има отделни елементи, които могат да повлияят на прилагането на IFRS 17, като например сравнителен стандарт провеждаме сравнителен анализ на стандартите, които са в сила. Опитваме се да разберем дали ще има въздействие върху конкурентоспособността тази разлика в прилаганите стандарти. Това е част от а, нашата работа сега. А, по платежеспособност 2. Част от нашата работа е да оценим дали приликите и разликите между платежеспособност 2 и IFRS 17 ще се отразят на цените на пазара. Ако има такива индикации, ние ще ги включим в нашето изследване. Все едно уточнение по въпроса с американците. Наскоро се срещнах с председателя на Егон, застрахователна фирма със седалище в Холандия, с огромна международна дейност. И той е, говори сме за конкуренцията с Съединените щати. И имаме техническа среща с него на 19 юни, за да ни предостави допълнителна информация. Така че виждате точно как работим. Целта не е да се подаваме на лобиране, а да изслушаме всички. Но там нататък имаме технически екип – и научен екип, с които обсъждаме темите в подробности. ЕФРАГ не е източник на норми, а е източник на становища по норми, които се приема, за да може да се вземе решение дали те да бъдат а, прияти или не и а, как съответстват на европейското право. Благодаря, Мариза Матиас. Добре, и bem à sua casa mais uma vez. Добре дошли в Европейския парламент. При нас сте от дома си. Ще използвам възможността да ви задам два конкретни въпроса. Първо, дейностите на ЕФРАК. Наскоро организирахте конференция в връзка с справедливата стойност или истинската стойност. Тази тема е важна Искам да попитам дали има други инициативи на ЕФРАК, за да а, се подготвим по два конкретни въпроса. Първо, процикличното естество на така, наречен, на така наречения true value, истинската стойност. Това е важно за финансовия сектор. За съжаление, аз мятам, че няма подходящ микс от политики в тази област. все още се образуват балони в различни сектори от економиката и искам да попитам дали ЕФРАК не смята да се намеси когато се правят финансови анализи, да се предотврати опасността от образуване на такива балони. Вторият ми въпрос е свързан с устойчивостта. Знам, че този въпрос е малко спорен и трябва да бъде обсъждан интензивно, но това е един от най-актуалните въпроси, пред които сме изправени днес. Не знам дали можете днес да ми отговорите, но искам да попитам какво е становището на ЕФРАК по този въпрос и има ли в ЕФРАК обсъждане във връзка с въпроси по устойчивостта. Е, Благодаря, много се радвам, че се виждаме отново зададохте два технически въпроса, така че ще оставя колегата си да отговори в технически подробности. Но нека да спомена срещата на 5 декември за справедливата стойност и бяха повдигнати тогава много различни съображения. Важен е въпросът и за коцикличността. И е, на, мисля, че колегата ще отговори на техническата страна на въпроса. Thank... Thank you. Благодаря. Ще отговоря доколкото мога. За справедливата стойност е, няколко точки. Едно от действията на ЕФРАК е, в рамките на плана за действие на Комисията за устойчивост е да проверим дали има альтернативи в инвестициите в активи, които се основават на справедлива стойност. Говоря за дългосрочни инвестиции. Най-общо казано, резултата от нашата конференция от 5 декември, която беше обобщена, твърдят, че справедливата стойност се отразява което се отразява в финансовото отчитане, всъщност няма отражение върху общото положение на пазара. Това е, са за сега резултатите. По устойчивостта ЕФРАК има принос към плана за действие. Ние ще се опитваме да насърчаваме най-добрите практики за решения, водени от пазара. Като, например, при отчитането а, и а, обнародването на информация. Смятаме, че тази информация е нужна на пазарите, за да се развият по-устойчиви проекти. Така че добрите практики излизат извън минималните стандарти. Ние ще се опитваме да обединим заинтересовани страни от целия спектър Благодаря ви. Не виждам други желащи да се изкажат спонтанно, така че можем да приключим това много интересно заседание. Благодаря на Жан-Пол Гозес. Благодаря и на господин Лочман. Много благодарим за вашата работа, за вашето постоянно сътрудничество с нас. Надяваме се, че ще вземете под внимание и нашата бъдеща резолюция по ФС 17. Благодаря, господин председател. Освен на предложенията, които обсъдихме, ви предлагам, когато комисията стигне до крайните варианти за а, задачите пред ЕФРА, ще се срещ... да се срещнем с депутатите, за да може и те да дадат своя принос. Мисля, че би било подходящо и те да участват. Чудесно! Много се радваме. Разбира се, че ние ще се занимаваме и с по-практични аспекти. Ще разработим по-приложими решения. Ще се радваме и на предложения от ваша страна. Ще се опитаме да ги приложим. Много благодаря. Следващата ни заседание е на 27 май понеделник в Страсбург. Закривам заседание.